ако ми позволите. Много ви моля, сложете картите си за гласуване в устройствата. Това на първо място. След това започваме с тестово гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Okay. More or less okay. Мисля, че нещата работят. We can go forward. Продължаваме. И така, скъпи приятели, първо по гласуването. На първо място ще гласуваме вътрешния пазар на електроенергия. Нашия докладчик е Кристиян Ишкаринш. Това е временно споразумение след неформални тристранни срещи. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. And I close the vote. Край на гласуването. С голямо мнозинство е прият доклада. Поздравявам докладчика. Както виждате, него го няма. Следващото гласуване е Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия директива. Отново Кришиани Каринш. Същото електронно гласуване. Моля, гласувайте. And I close the vote. Край на гласуването. Отново голяма подкрепа. Това е резултат на дълги преговори, които проведе нашата комисия. Следващия важен въпрос е готовност за посрещане на риска в електроген... електроенергийния сектор. Флави от Занонатия е докладчик. Гласуваме временното споразумение след преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Поздравление на нашия докладчик. Това също е много важно споразумение. Гласува се с голяма подкрепа за. Последното гласуване за днес е по текста за Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия Мортен Хелвек Петерсън. Гласуване временно споразумение. Моля, гласувайте. Електрон. Thank you. I close the vote. Прекратете гласуването. Отново с голяма подкрепа минава и този доклад. Поздравления на господин докладчика ни, Петърсен. Благодаря ви. Това беше края на гласуването за днешния ден. Janusz. Janusz, how? Mr. Lippert.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 It's very nice pictures. Very nice pictures. Uh, uh Скъпи приятели, преминаваме към осма точка от дневния ни ред. И така. Много ви моля да прекратите оживените разговори. Thank you very much. Благодаря ви. И така, следващата точка. Преустановяване на сезонните промени на часовото време. Нашия докладчик е Свен Шулце. И сега ще разгледаме проекта за становище. Има предложение на Европейската комисия за директива. Това предложение, ако се приеме, ще сложи край на сезонните промени на часовото време, които се правят в края на март и в края на октомври във всяка държава членка. Това е една инициатива, която привлече много внимание – медиите и обществеността. Всички са запознати добре с това. Нека да започне сега разглеждането на становището. Ще дам думата на господин Шулце, който да започне дебата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много важни теми се обсъждат този Европейски парламент, но като си помисля, като видя как реагираха гражданите на тези тема, е, излиза, че е доста важна и тя, въпреки е, много други такива. Аз е, смятам, че е положително, че Европейската комисия излиза с предложение за премахване на смяната на времето е, тази инициатива показва, че Европа може бързо да реагира на ситуациите и да действа. Разбира се, не толкова бързо, колкото населението очаква от нас или е, е, колкото е, предлагат е, представителите на комисията, но е, би трябвало да имаме становище преди изборите, разбира се. Най-общо е, как, стоят, е, какви са проблемите и какви са решенията. Над 80% от анкетираните са за премахване на времето, на промяната във времето ако съображенията са економия на енергия, но това изглежда не е толкова, резултатът не е толкова убедителен, колкото бе обещано. Би трябвало да помислим, да погледнем на въпроса от гледна точка на производителите, на индустрията, на след това въздухоплаването, транспорта, особено полети към трети държави, това ще създава проблем, ако в, ако в краткосрочен план променяме времето и е, има, да кажем, полети към държави, където е, няма такава е, смяна два пъти годишно. Е, 2016 е, бе поставен, от 2016 бе поставен е, този е, въпрос на дневен ред. Бяха изтъкнати редица проблеми, но има и други теми, които са по-важни е, от тези, които току-що маркирах, а именно как да постъпим, как да го осъществим на практика. Е, Европейския съюз, е, ако реши да, да се стигне до това, трябва държавите членки да, да решат как ще го направят. Имаме сега зимно и лятно време и би трябвало да се обединим около това, кое време ще възприемем. Е, за което ни е нужно, са ни нужни някакви правила. Абсолютно невъзможно е, е и няма да е никак удобно нито за гражданите, нито за, за е, индустрията. Ако пътуват там се дам за Страсбург, след това през Холандия, Белгия, Люксембург, е, след това над Франция, е, към Франция и е, трябва да сменят многократно е, времето, ако едната страна е възприела лятно време, другата зимно и така нататък. Е, това просто е, няма, не може да се, е, да се получи. За това е, ще ни трябва съответните правила и това е най-голямото препятствие в момента. Държавите членки не са готови или не са в състояние да стигнат до консенсус краткосочен план. И ето защо не можем да приемем тази промяна до април тази година, т.е. в рамките на тази комисията на Жан-Клод Юнкер. Предлагам следното премахване разликата във времето, окей, но при, при, при условие, че държавите членки се обединят около някакъв механизъм, по който това да стане. Е, следователно е, бих, бих искал е, трите времеви зони, които имаме в Европейски съюз, да си останат, разбира се. Е, трябва ни механизъм за координиране. За мен това е неизбежно и е, говорил съм и преди по този въпрос тази комисия няма кой знае какво друго да се каже. В доклада съм засегнал основните въпроси. Е, ние от ИТРЕ, е, от нас се искаше становище, формулирано е. е сега темата кога, е, казах, че трябва да стане, е, ако ще става, трябва да е краткосрочно, но преди това е, трябва да се проведат дискусии с е, индустрията, с гражданите, с другите, с комисията. Говори се за 2020 година. Някой казва, че това е твърде далечен срок, но трябва да използваме дните, така, следващите дни за дискусии с, с докладчите в сянка не е нужно, кой знае какви е, е, дълги дискусии, но все пак трябва да поговорим допълнително. Благодаря до тук за вниманието ви. Благодаря, Благодаря колега. на три от името на социалистите и демократите. Благодаря. että raportööri on perehtynyt aiheeseen ja hyvin valmistellut myös. Благодаря докладчика. Е, много добре е, така е подходил към темата. Това е добра основа за становище. Аз лично е, отдавна следа е, и работя по, този, по тази тема е, индустрията, научните среди, научно-изследователските, химични среди, е, от гледна точка на енергетиката е, и така нататък. Тези така, сектори не виждат основание за да продължи тази смяна на времето има направени са, проведени са анкети в енергетиката и е замервания и е констатирано, че економиите на енергия са незначителни, за да оправдаят тези е, смени на времето. Така че комисията се опитва да е, така излезе с е, едно добро предложение, но ние трябва да решим е, дали този, тази година през март за последен път ще сменяме времето. Вие сте си, комисията си е свършила работата, ние трябва сега да завършим своята мисля, че ще е доста така шокиращо за гражданите, ако още този март е, се откажем от е, тази смяна. За въздухоплаването е наистина още е, сложно и това ще наложи отлагане на промяната. Начина на осъществяване на този проект държавите членки е, ще е, се окаже е, сложен. Сега, мисля, че е важно във вътрешния пазар да няма повече от 2 часа разлика между две страни, да кажем, между нас и Португалия. В Вътрешния пазар, е, за да останем в вътрешния пазар, разбира се, тук всичко това има и географски аспект. Е, ние е, нямаме същата времева зона като Швеция и Германия, но е важно да, остане, да, да, да останем в тези рамки. Повече от 2 часа разлика не трябва да се допуска. Благодаря. Благодаря ви. Пан професор Зислав Краснодемски. От името на ЕКР, господин Краснодемски. Темат, <clears throat> ще киди займавам часом. Благодаря. Много... Трябва да кажа, че се занимавам от край време, от философска гледна точка. Свети Августин, Хесър, кой ли не, говориха по тази тема. Сега не знаем точно, що е то време. Времето е неуловима категория. Но винаги съм смятал, че промяната на часовото време е чисто административен, дори брутален, бих казал, способ. Споделям становището на нашия докладчик. Мисля, че и мнозинството от нашите съграждани биха се съгласили. Трябва да прекратим промяната на часовото време два пъти годишно. Не е оправдано, малко е произволно, няма достатъчно убедителни аргументи да се продължи с тази практика. Всъщност, дори някои проучвания показват, че това би имало лоши последствия върху човешкото здраве. Трябва да кажа също, че не съм съвсем съгласен с преждеговорившата дама, тъй като има един парадокс. Този парадокс е, че в Мадрид и в Централна Европа часовото време е едно и също – Тоест, не се спазва биологичното време. Има разлика дори между Варшава и Брюксел. Един час а, за, изгря, при изгрева на слънцето. Аз лично бих бил за това да дадем това в ръцете на държавите членки. Всяка една от тях трябва да избере а, свое часово време дали ще запази зимното или лятното часово време или нещо друго мисля, че това трябва да се решава от държавите членки. Трябва да кажа, също трябва да се каже, че трябва да продължим с този дебат, особено в моята страна в Полша. Хората биха искали да кажат какво предпочитат, дали предпочитат лятното или зимното време, така че е нужно да се остави а, време преди да се вземе решение. А, Важно е обаче да се спази волята на суверена и да се направят, може би, и да се погледне как това ще се въздейства върху добросъседски отношения, отделните региони, тъй като вие споменахте част от последствията. Това е всичко. Благодаря ви. И аз ви благодаря за това, че се изказахте от името на Алди, господин Федерле. Säker på att е, väldigt många av oss som blev благодаря. Мнозина от нас, избрани от 2014 година, едва ли са мисли, че това ще е един от най-важните въпроси, по които гражданите ще бъдат въвлечени. Едва ли Европейската комисия си е представила, че толкова бързо ще се работи по една такава тема и ще се получи такава подкрепа от гражданите. Аз съм един от е, онези, които малко късно се присъединиха към това. Аз е, не съм е, се занимавал дълго с темата, но виждам как нараства интереса много партии повдигнаха този въпрос и го включиха в дневния ред. Сега искаме да прекратим сезонните промени на часовото време. Е, мисля, че комисията свърши добра работа. Има държави като Нидерландия, Полша, които показват, че има натиск от населението за това. Добре е Европейски съюз да се вслуша в гласа на хората. Благодаря на нашия докладчик. Мисля, че ще можем да разрешим проблемите, които остават много бързо, на базата на консенсус. Добре е крайният срок да бъде удължен с една година. И ако Европейската комисия реши да продължи да работи по темата, това трябва да стане бързо. Един, една година като период за изпълнение е добър срок. Докладчика го каза, други го казаха. Важно е да има добър процес на координация, за да не настъпи пълен хаос. Резултатът от гласуването в комисията и в пленарната зала ще бъде, според мен, с голямо мнозинство. Не защото има някакви идеологически интереси, които натискат по този въпрос, не защото гражданите са изразили своето становище, а гражданите са се вслушали в тяхното становище. Благодаря. И аз благодаря, колега. Следващия оратор от името на Зелените. Колегата Шкърлец. Hvala господине Бузък на дане речи. Вече дълго... Благодаря, господин Бузек. Доста дълго преди да стана депутат, се занимавах с тази тема, слушах гражданите, зная, че проучването, което бе направено от Европейската комисия и консултациите с обществеността показват, че голямата част от гражданите биха искали да се запази лятното часово време. Ежедневието им, се променя, навиците им се променят при смяната на времето. Те биха искали денят им да е огрян от слънце. Изкуствената светлина, която се използва в офис градите, в промишлеността, дори тук, не е добра за човешкото здраве. зимното и лятно часово време предизвикват много здравословни проблеми. Подкрепям този доклад. Смятам, че трябва да отменим сезонните промени. Сега, това няма как да стане тази година. 2020 би била един разумен срок. Избрани сме от гражданите. И трябва да се вслушваме в тях. Ако искаме да насърчаваме това, което казва комисията, трябва да бъдем близо до избирателите си. Трябва да покажем, че ги слушаме. Че ги слушаме, изготвяйки политиките си. Сега ще говоря за хилядолетието, когато имаше такива митове, че всичко ще спре да работи. Не знам дали си спомняте. Имаше и решение на Русия а, за това дали да променя часовото време, което оказа своето въздействие върху въздухоплаването. Нужни са обществени консултации. И в тези консултации участваха и много фирми. 90% от заинтересованите страни са за това промяната, за това да има промяна на системата, да се избере едно часово време. Благодаря. От името на, на ГУЕ госпожа Сакурафа. Благодаря, председателю. Уважаеми колеги, както знаете, това законодателство на европейско ниво бе прието през 80-та година. Идеята беше да се хармонизират практиките. През септември 2018 година Европейската комисия излезе с предложение за директива, за да се преустановят сезонните промени на часовото време. Там се казва, че гражданите задават въпроси, парламента, държавите членки за нуждата от такива промени. Казват, че това ще е полезно за общия пазар, но пък не се споменават всички проблеми според мен, новото предложение за законодателен акт на комисията, независимо, че там се твърди, че това ще помогне за намаляване на ПТП, ще се разрешат проблеми на вътрешния пазар, не е достатъчно обосновано аргументирано, за да се преустановят промените. По-специално, държави, извинете, гражданите поставят под въпрос настоящото статукво но смятам също така, че не е достатъчно представително проучването на становището на хората. Не се прави оценка от страна на Европейската комисия на предложението. Що се отнася до националните позиции. Държавите членки не са стигнали до никакво споразумение. Мисля, че единодушно те отхвърлят австрийското предложение – или го отхвърлиха, извинете, на съвета по транспорт през декември. Европейската комисия каза, че трябва да се вземе предвид становище на гражданите. Мисля обаче, че са преценили какви ще бъдат разходите по това или че е нужно да се направи координация между съседни държави членки, за да не се създават проблеми с времевите зони. Също така комисията не показва нужно ли е държавите членки да преминат от една хармонизирана система, която вече работи много години, към една система, където има пълна дерегулация и която ще създаде проблеми за вътрешния пазар. По съдържанието на това предложение всъщност показва, че не се търси хармонизиран подход за функционирането на единния пазар. Не, чисто и просто искат да преустановят сезонните промени и да оставят нещата в, държави, в ръцете на държавите членки, които да изберат а, постоянна часова зона за себе си. Тоест, не се търси хармонизация, което ще усложни нещата и ще има отрицателно въздействие върху вътрешния пазар. И накрая, ако днес искаме да преустановим действието на един законодателен акт, който по някакъв начин врежда здравето на гражданите, пречи на сигурността по пътищата, то тогава бихме се съгласили. Но, имайки предвид, че целта на директивата е функционирането на вътрешния пазар и особено транспортния сектор, трябва внимателно да се замислим до какво ще доведе дерегулацията, както и какви ще са разходите на ниво държави членки за това. След всичко, което казах, смятам, че е необходимо Европейската комисия да излезе с оценка на въздействието и да излезе с много добре аргументирано становище за такова предложение. Ако се приеме предложението за директива, такова каквото то е в момента, то със сигурност ще се създадат повече проблеми, отколкото ще се разрешат. Благодаря. Thank you very much, madam. Благодаря ви. И сега всички останали записали са за изказване. Господин Вернер Ланген е първи в списъка ми. А, благодаря ви, извиняйте, не, не... Искам да споделя моето различно мнение тук и да, да се съглася с преждеговорившата. Предложението на комисията е неоснователно, то разрушава общия е, вътрешния пазар, предоставя на държавите членки да решават е, и да избират между времеви зони или е, сезонна смяна на времето. Всяка държава членка трябва да реши сама е, в рамките на своето национално право, но нали, се грижим за вътрешния пазар. И ако това предложение се осъществи, ако мине в парламента, разбира се, ще трябва да има значително мнозинство, защото много ще са против, тогава трябва да го аргументираме, когато ще бъде въведено и след, е, че ще, преди всичко с е, е, енергийни, економиите на електроенергия. Но тук другата важна тема е човешкото здраве. 4,5 е, милиона не можем да правим извод. Е, само 3 милиона идват от Германия, но повечето от тях са против е, лятното време. Значи против промяна въобще на времевите зони. Цялото това е едно безумие. Всичко това е едно безумие. Аз мисля, че целият проект ще се срине, ще пропадне и аз мисля, че основанията срещу промяна са много, са много и много сериозни е, трябва наистина оценка на въздействието е, аз е, не бих искал 260 дни да, да има преди следващата лятно време. 62 дни, извинете. Господин Кари. Благодаря. Аз съм против сезонната смяна на часа цял живот. Преди 10 години бях избран за член на Европейския парламент и И а, още тогава се говореше по, по този въпрос а, под председателството на различни комисии, а, но ето на 7 години бяха необходими, докато комисията направи нещо по въпроса и то отзовавайки се на общественото допитване което бе проведено. Така че, ако се стигне до прекратяване на този режим, това ще бъде голяма победа за парламента. За парламента като глас на гражданите. Гражданите, които благодарение на Европейския парламент могат да принудят комисията да действа. Повече от 80% от участвалите в допитването се изказват за прекратяване на сезонната смяна. 80% от тях пък предпочитат часовото време да бъде фиксирано на лятното, така наречено време. И можем само да бъдем удовлетворени, че председателя на комисията Юнкер в изказването си за състоянието на а, Съюза се ангажира да откликне на, на това мнение на гражданите още тази година което очевидно не е реалистично. Предполагам, че 2020 година е, е по-реалистичен срок. Междувременно се провеждат вътрешни допитвания, както и в страната, от която съм, в Ирландия. Но от разговорите ми с хората, които срещам ежедневно, стигам до извода, че огромното мнозинство е за прекратяване на сезонната смяна много се акцентира върху факта, че една страна може да предпочете да запази зимното, така наречено, друга лятното време, че в сравнение с това е за предпочитане да се запази сегашния режим. Но нека да запомним, да, да, да си припомним, че Съединените щати имат пет различни часови зони през цялото време. И мисля, че тук бихме могли да възприемем режим, който във всеки случай да удовлетвори исканията на обществото. Просто това, това, това би е, било, прочим, случай с е, многогодишните усилия на, на наши колеги. И надявам се колегата Ланген е, да се вслуша в този глас. Господин Бланко Лопес е следващия. Благодаря, господин председател. Днешният разговор е за часовото време въпрос, който пряко и осезаемо засяга ежедневието на нашите съграждани. И въпросът не бива да се гледа лекомислено. Решението ще има редица последици, економически, енергийни и, и, и за движението по пътищата, а и за качеството на живота и бита на хората. Тук в парламента сме обсъждали въпроса не веднъж е, за последен път миналата година. И при това Европейската комисия следва да извърши обстойна оценка на директивата 2084 с евентуално нейно изменение и допълнение. И точно за това става дума. Тук всъщност, за съжаление, въпреки предложението за изменение и допълнение, не е направено обстойна оценка. Искахме обществено допитване, такова бе проведено. Гражданите се включиха активно в него, но също така следва да отбележим, че огромното мнозинство, около 80% от общо участвалите, бяха от Германия. И това трябва да се има предвид. 70% от респондентите, от респондентите са от Германия, така че тук не можем да говорим за представителност на извадката за целия Европейски съюз. El riesgo que corremos ahora es que por las prisas, por la precipitación, sin el estudio de impacto elaborado, а, и, и следователно ние, ние тук прибързваме. Не е извършена е, щателна оценка на въздействието рискуваме да вземем неоснователно и необосновано решение и да си навлечем проблеми, които днес нямаме. Така че преди да пристъпим към вземането на такова важно решение, лично аз нямам предпочитание, прочим, е, за или против едно или друго. Просто казвам, че преди да направим следващата крачка, трябва много внимателно да преценим евентуалното въздействие, така както поиска парламентът в първоначалния си призив към комисията. Благодаря. Госпожа Гростет има думата. Е, Благодаря, господин председател. Честно казано, въпросът е твърде важен е, за мен е, и до някъде Европейската комисия е погледнала с лекота на въпроса. Съгласна съм с другите колеги, е, които посочиха, че всъщност няма оценка на въздействието и че не са предвидени всички последици от е, тази промяна. Е, когато колеги, които дълбоко уважавам, ни казват, че в край на краищата народният вод е подавляващ, 4 милиона от 400, Вярно е, огромното мнозинство от респондентите са от Германия. Така че този вод не може да бъде значим. Е, не сме чули гражданите на страните от юга, от севера, от изтока и прочи. Лично аз съм дълбоко обезпокоена, тъй като става въпрос за е, национална прерогатива, наистина, на държавите членки, но ако всяка от тях вземе своето решение по своя преценка, това ще бъде катастрофа в разрез с европейската интеграция, поради което аз съм категорично против такова е, решение, е, което противоречи на духа на вътрешния пазар. Да не говорим за интересите на сезонно заетите лица. Много, много френски граждани работят сезонно в Германия, Люксембург, Белгия. Представете си, ако всяка от тези страни влезе в различна часова зона. Какво би било въздействието за отделните хора? Нека внимателно да проучим нещата преди да вземем каквото и да било решение. Thank you. Thank you very much. Uh... Благодаря. Господин Ковличек. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se musím smát, jaké nesmysly tady plácají moji předřečníci. Já chápu, že е, благодаря, господин председател. Аз се позасмивам, като слушам колегите. И, ясно, както каза господин Лопес, комисията трябваше да ни представи оценка на въздействието. А, а тя всъщност категорично се отказва от такава. И, и в съвета държавите членки трябва да се ориентират всяка една от тях как да подходи. Е, тук в парламента обаче нещата не изглеждат така елементарни. По-настоящем е, няма някакво реално основание за двусезонната е, смяна на часа. В началото, да, е, аргументът е бил за економия на, на енергия, но оказва се, че ефектът не е постигнат. Дори енергийно емките отрасли заявяват, че часовата промяна няма ефект за тях. Господин Ланге каза и нещо друго, как, е, как, както, и, както и други колеги. Е, тук ние, е, парламентът, трябва да вземем решение, че желаем да прекратим сезонната смяна. Толкова. Благодаря ви, колега. Госпожа Вирконене е следващата. Благодаря, господин председател. Подкрепям предложението на комисията и проекто становището, изготвено от нашия докладчик. Аз представлявам финските граждани и, и, и нашите граждани в продължение на години протестират срещу сегашния е, режим. Гражданската инициатива от миналата година в Финландия бе възприета от финския парламент и изпълнителната власт у нас също се ангажира да работи за промяна на директивата. Демоде е, честно казано, два пъти годишно да се е, сменя часа. Е, днешните технологични решения са далеч по-ефикасни и е, за да се економисва енергия, това не е необходимо. Ние тук сме комисия за промишлеността и енергетиката и трябва да помислим за това. Каква е ползата от сегашния режим за промишлеността? Според мен такава няма има по-скоро вреда. И комисията правилно предлага прекратяване на режима. Приятна изненада бе, прочим, за мен, че комисията до някъде е, действа бързо, е, сравнително бързо, за разлика от скоростта, с която работим тук или в съвета. Е, след е, общественото допитване комисията реагира в максимално кратък срок и аз съм крайно удовлетворена от това. И не е уместно сега да се говори, че само германски граждани са взели участие в допитването. Знаем, че в много страни гражданите се включиха активно. Разбира се, национални разлики има в зависимост от преценката на общественото мнение за важността на въпроса. Важно е сега обаче от тук нататък да да продължим напред с работата си по предложението. Голяма грешка, според мен, е, че в началото не координирахме в достатъчна степен позициите по отношение на часовите зони, които ще бъдат предпочетени в края на краищата трябва да се даде време за такава дискусия от тук нататък. Но предложението е много добро. Thank you very much. Uh... Благодаря. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към господа Вирконен. Смятам, че това, което предлага комисията е много е, добро. Подкрепям и господин Шулце, докладчика. Както каза е, Шан Кели, е, това а, двукратно, тази двукратна смяна на времето годината наистина а, бе въведено с оглед а, а, при една различна ситуация. Сега се оказа междувременно, че а, не се а, пести особено много електроенергия. А, има хора, които продължават да затоплят, да използват, да включат отоплението сутрин, тъй като слънцето все още не е изгряло. А, и а, е, има, а, е, случват се злополуки а, е, по пътищата и, и сутрин с а, деца, които отиват на училище. А, когато човек прави закон а, с определена цел и целта се промени, той трябва да бъде отменен. Има други страни, Русия, например, които са въвели а, това, забеля... констатирали се, че не върви и са го премахнали. нима другите са по-глупави от нас. Освен това, а, хронобиолози Физиколозите ще трябва да получат Нобелова награда за това, че са открили, че и хората, и, и а, а, животните се ориентират по звездите. И, а, тоест, това е нормалното, което а, означава, че няма нужда да се сменя времето. А, не за всички хора и за мен също, аз лично нямам проблем, но 20% е, от населението в Европа има проблем с това. Хронично болните, децата, малките деца, възрастните. Е, доказва се, че доказано е, че в е, здравеопазването се констатират много повече заболявания след смяна на времето. И мисля, че концентрацията на децата в училище също се променя и се влияе от тази сезонна смяна на времето. Разбира се, държавите членки имат е, правомощието да решат сами е, какво да направят е, и как да го, какво време да въведат, но тъй като държат на вътрешния пазар, те би трябвало и това естествено да се объединят около едно време. В Швейцария, например, се проведе референдум и населението беше против смяната, но правителството каза не ще го направим правим, защото трябва да хармонизираме времето си с това на съседите. Значи имаме много по-добре е да имаме едно и също време, разбира се, според мен преди няколко години с комисара Калас, който отговаряше по тези теми, говорихме за тази тема. те казаха, хайде да го направим. аз разчитам на разума на правителствата да постъпят както трябва и да променят ситуацията. Доста още са се записали за изказване, трябва да ви уведомя. И списъкът е доста дълъг. Но, госпожа Грифин има думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка с оглед на това, че много са колегите, желаят да се иска, които желаят да се изкажат. Наша работа наистина, като комисия за промишлеността и енергетиката, е да, да видим какво ще бъде економическото въздействие, последиците за, за економиката. Но, както посочиха колегите, не можем да пренебрегваме последиците за общественото здраве. Имаме един интегрален подход към индустриалната политика, в това число нейното економическо, социално, но и здравно е, въздействие. И в това отношение, мисля, има какво още да се направи по, този, по, по темата. Благодаря. Господин Таборано. Я ще бъда кратък, тъй като много хора са се записали. Аз лично смятам, че без широка оценка на въздействието, като се засегне биологията, здравето, индустрията, вътрешния пазар, не мисля, че ще е мъдро да се взема крайно решение. Смятам също така, че да се остави това в ръцете на държавите членки, които от своя страна да преценят дали да сменят или не и какво да правят, не е много мъдро. Разбира се, че има ще има проблеми с комуникацията, с вътрешния обмен, с търговията и особено, що се отнася до индустрията. Спирам до тук. Благодаря. Благодаря. Господин Марта. Благодаря, господин председател. Много неща вече се казаха. Наистина ще бъда кратък, <clears throat> но това, което чувам до сега, е, че не, неотложно е да изчакаме. Разбира се, не години и години, но трябва да си дадем време да, да, да помислим. И а, комисията се позовава на е, допитването, но все пък е, не забравя, да не забравяме, че същата тази комисия се отнасяла крайно скептично към други граждански инициативи. Тоест подходът и не е последователен. Е, съгласен съм с казаното от колегите за оценката на въздействието, и макар и въпросът да е прерогатива на държавите членки, все пак те трябва да разполагат при вземане на решението си с максимално широка картина и вече да се установи какво е общественото мнение във всяка една отделна държава членка? Гражданите за или против тази идея са. И след това вече да се разгледа въпроса. А, наистина, би, било, би настъпила пълна бъркотия, ако всяка държава членка си избере своята е, времева или часова зона. Благодаря. Колегата Балчити си има Е, благодаря, господин председател. Защо толкова много колеги искат да се включат в този разговор? Защото въпросът не е просто економически, а и политически. И той е от значение за предстоящите парламентарни избори. И ще ни питат, така на краищата, защо за 10 години комисията не е направила нищо по този въпрос, например. Така че значението не е просто економическо. Трябва също така да си ядем сметка, че въпросът не е лек, нито от економическа, нито от политическа гледна точка. И комисията, колкото се може по-скоро, трябва да излезе с оценка на въздействието. Е, но пък ние трябва да подходим прагматично както каза господин Ланге, трябва да вземем решение на основа на регионалния принцип, е, т.е. да е, бъдат запитани държавите членки в един или друг регион каква времева зона биха искали да изберат. Не може, например, в Литва е, един въздушен полет да, се движи по едно разписание, а в Латвия по друго, предположение, че страните са съседни. Но държавите трябва да бъдат оправомощени да вземат това решение. Благодаря. Да, други. Да, вие сте в списъка. Не, не бях сигурен. Заповядайте. Просто за уточнение, понеже слушах е, превод е, от различни канали. А, а, а, аз съм на същото мнение, на което е колегата Красневски. Не, че не може да имаме три часови зони във вътрешния пазар, но между две съседни държави членки по, по, по меридиана не може да имаме различно време. Не, впрочем, нямаме съгласуване, няма координация на часовите зони. Държавите членки са свободни да, да изберат. Така че Директивата не въвежда каквато и да било промяна в случая. Единственото, което се променя, е да се отмени е, два пъти е, годишната смяна. Всичко останало е, не знам, политизация, недоразумение. Не, не, значи, нека се опрем на фактите, когато законодателстваме. Благодаря. Благодаря. Няма да е много лесно, вероятно, е, да се споразумеят помежду си държавите членки. Сигурен съм, защото всеки ще иска да отчете мнението на своите граждани, а то няма да е едно и също, в две съвсем близо разположени една до друга държави членки. Няма да е лесно, но, но, но трябва да, да тръгнем по този път. Аз също имам своите съмнения, е, но не е лоша идеята да се установи е, каква е обстановката, да се, да се проучи този въпрос. И с това приключваме. Е, е, е, нека да чуем господин Демайер от Генерална дирекция транспорт е, от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Аз съм Юрген Бял, не, не, не господин Демайер, от същата генерална дирекция. Благодаря на докладчика за проектостановището му. Благодаря на вашата комисия за широко изразената подкрепа за нашето предложение. Очакваме своевременно да получим окончателното ви становище. Даваме си сметка, че ще е необходимо малко повече време за изпълнение, повече от предвиденото в първоначалното предложение на комисията. Също така изцяло отчитаме необходимостта от координиран подход. Така че промяната да, да бъде успешна, в това число и в очите на европейските граждани. Като, е, разбира се, се поддържа положението, че е, избора на часова зона е прерогатива на всяка отделна държава членка. И по-настоящем държавите членки са в процес на, на съгласуване и оценка, всяка една от тях на, на своята територия, именно с оглед на това. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Колегата Бал... Балчитис, вижте, добре, добре, а, а, толкова щекотлива е темата, че хайде да проведем втори кръг на изказвания. Колегата Бланко Лопес. Просто исках да поясня нещо. Не, някак неуместно е представителя на комисията да заявява, че е благодарен на нашата комисия, че в мнозинството си тя се съгласява с Европейската комисия. Ние дори не сме гласували все още по въпрос. И ако е, правилно съм разбрал, е, в хода на нашата дискусия е, повечето от нас бяха критично настроени към предложението на комисията с оглед липсата на оценка на въздействието. Поне аз това чух. Да, да, имаме някакви съмнения. Добре. Но общо взето подкрепяме Европейската комисия с някои съмнения. И, и те, те прозвучаха тези съмнения в хода на нашата дискусия. Господин Ланген, добре, още веднъж. Представителите на комисията казаха, нужно ни е повече време. Аз питам, последствията, е, е, въздействието, е, оценка на въздействието в ход ли е, предадена ли е, готова ли е или просто искането от страна на съвета за такова нещо, просто комисията игнорира, затваря се очите пред това. Комисията, бихте ли отговорили? Uh, what I referred to was the time needed to, to agree. Ставаше дума за времето необходимо за постигане на съгласие и транспониране на директивата. Знаете, по първоначалното предложение на комисията още тази година трябваше по следващата дата, знаете, трябваше да, да се преустанови практиката на сезонна смяна, но се оказва, че това не е възможно. И ние ще се съобразим с обстоятелствата, в това число с изчерпателния доклад, съставен от парламента. Сега вече държавите членки ще трябва всяка от тях да оцени въздействието на е, е, избора, който е суверена да направи, на една или друга времева зона. Трети кръг. Добре, казва председателя. Извинявайте, господин председател, аз нямам този навик. Вие сте един от най-егалитарно настроените наши председатели е, в парламента и се гордеем с вас. Тъй, че благодаря ви. На мен ми се струва, че представителят на комисията е, зачете подготвен предварително текст, вместо да отговори на чутото тук, мен ми се ще отговорът на комисията тук да се съобразява с това, което ние, членовете на нашата комисия, казахме току-що. Благодаря. Благодаря. Да, разбира се. Уважаеми е, е, господин докладчик, аз почти забравих, че е, от всичко казано, в край на краищата, вие имате последната дума. Как гледате на, на нашата дискусия? Е, какви изводи правите вие от, от нея? Обичам тази комисия, обичам и Европейския парламент, такива каквито сме и доколкото се познавам, е, ние сме като представители на народа да изразяваме различни мнения. И аз като докладчик смятам, че е важно да се зачете е, мнението и на двете страни. Е, едното, е, което аз представлявам, Добре, е, според мен е добре да намерим, да се обединим около е, отмяна на е, сезонните смени. Е, другите са против, очевидно. Но защо аргумента за най-важното е всъщност да намерим разумен начин да го направим. Естествено няма да стане във времето, което предлага комисията, в сроковете, които предлага комисията. За нас, за европейските институции ще е лошо, ако най-високопоставените представители на комисията се изправят пред медиите и и изведнъж товарят това на хората в много кратък срок трябва да гледаме реалистично на нещата, да видим какви предизвикателства ще имаме по пътя. Е, е, хубаво би било да имаме оценка на въздействието от комисията и е, трябва да е абсолютно ясно, че в държавите членки се води една дискусия в момента и ще бъде много трудно без такава оценка да продължим нататък. Ние трябва да. Добре, в комисията е ясно, че искаме е, да имаме становище, но след е, съображение достатъчно време е, ни е нужно, за да разгледаме всички аргументи за и против в дълбочина. Е, това съм е, взел под внимание в доклада си. Очаквам интересни разговори с докладчите в Сянка в следващите дни. Сроковете вече съм така набелязани с секретарията. Но, както казах, желанието ми е да се е, уважаваме взаимно. Е, въпросът е, предизвиква различни мнения, но Хубаво е да се обедим около доклада и да видим след това производителите, индустрията и националните парламенти какво ще мислят. Отлично. Отлично, колега. Както обикновено, докладчиците в нашата комисия е, са готови да възприемат всякакви идеи и да се съобразят с факта, че нищо не може да се каже е, до като не сме гласували в нашата комисия. Е, а това ще стане през март. Водещата комисия ще гласува също през март. Крайен срок за нашите изменения и допълнения в нашата комисия е 30 януари следващата седмица. Моля да, да запомните. Много е важно това. По доклада на колегата Свен Шулце. Благодаря ви за протеклата дискусия. Много, много интересна, по много важна за всички наши съграждани тема. А, нататък по дневния ред, девета точка, Европейската младежка проява презентация за протеклата среща на европейската младеж. С голямо удоволствие приветствам participants. Пук. Така, е, участващи в е, тази дискусия ще беше е, господин Пук, Франческа Вискополо и е, е Темата е много важна. Тя се отнася до генно инженерство, роботика, изкуствен интелект, е, както и е, екодизайн и предприемачество. Все важни въпроси от гледна точка на комисията ИТРЕ, изкуствен интелект, роботика, генно инженерство, предприемачество, както казах. Да припомня на всички вас, членовете на комисията ИТРЕ, че европейската срещата на европейската младеж се проведе на 1 и 2 юни 18 година в Страсбург. Над 9000 е, младежи на нея обсъждаха идеи за бъдещето на Европа и бихме искали сега да ви запознаем с резултатите от тази дискусия. Ще започна с първия е, на списъка, господин Йонатан Пук, който ще ни представи така общо казано две идеи. Това е първия блок. Е, генно е, инженерство ще ви помоля да започнем е, дискусията. Йонатан, е, имате думата. Добро утро, е, господа дами депутати. За мен е удоволствие да съм тук и да изиграя своята скромна роля. Аз съм научен работник в етиката, в етика в областта на биотехнологията. Работя по е, генните организми, етически аспект на е, създаване на генни организми. И е, днес бих искал да представя, да предложа две изменения, които е, се породиха от дискусията по две изменения в съществуващата директива за генно модифицираните. Измененията, които предлагам, имат за цел директивата да, да направи директивата по-подходяща, по-подходяща за в случая да, по-добре да регулира изпускането на генно модифицирани вектори на заболявания. Първо ви препоръчвам на парламента да изясните модела за съгласие на общността, което се иска за, в определени, за определени изпитания с, в генното инженерство. Това изменение ще изясни е, как директивата взаимодейства с клиничните изпитвания и регламента, който е, ги е, управлява в този контекст. Член 9 на директивата изисква държавите членки да дадат съгласието на публичния сектор за е, е, специално, нарочно е, освобождаване на създаване на генно модифицирани организми и съответната информация от изпитанията. Причината е, че такива изпитания съдържат елементи както от екологичен експеримент, така и клинични изпитания, свързани с здравето на хората. Дори, е, въпреки че изпитанията на, на, имат за цел е, ползата на участниците, е, те са е, някакси се радват на много по-ограничено съгласие от общините би трябвало да търсим демократична процедура, която да изисква съгласието на широките маси. Такива процедури отиват е, по-далеч от общността. Е, вместо това, е, служителите в областта на общественото здраве трябва да е, се ангажират в партньорство при вземането на решение с представители на общността, като се обменят ценности и аргументи. Изпитанията трябва да продължат само ако членовете на общността опълномощат провеждащите тези е, изпитания е, според стандартните е, процедури. Някои изпитания на генномодифицирани вектори на заболявания извън ЕС са били критикувани за това, че не успяват да не са проведени след съгласието на, общ, на общността. Втората ми препоръка е Европейския парламент да създаде едно консултативно тяло, консултативен орган, включително членове от двете организации ЕФСА и Европейския е, център за е, предотвратяване на заболявания. Една тема, която възникна в дискусиите на европейското е, среща, беше, че Европейския парламент трябва да действа по-научно, по-разумно по отношение на генно редактиращите технологии най-общо. Смятам, че директивата на Европейския съюз се основава на, на пред на принципа на, на профилактиката. Някои участници в това нашата среща споделиха това мнение, без обаче да оценят достатъчно потенциалните ползи. Бих искал да направя една конкретна препоръка за това как може да се засили научния аспект при оценките на риска, е, който се изисква, когато е, става дума за е, вектори. Според директивата 2001, ГМО са обект на оценка на риска, която се извършва от Европейския орган за безопасност на храните. Но много от рисковете и ползите от генни технологии отиват далеч излизат от правомощите на тази агенция. Това е едно съвещателно тяло, едно консултативно тяло, което аз предлагам да се създаде, е необходимо именно за целта да запълни тези да запълни тези празнота. Европейските орган за, за безопасност на храните вече е излезъл с публикации, свързани с, с заболяванията, които се предават чрез вектори. Те предоставят научен съвет и помощ на Европейския парламент и също така наук, насоки за екологичния риск. Разбира се, тази идея предполага, че Европейски съюз не би трябвало да постави мораториум върху е, цялата технология, генна технология. Аз е, ви призовавам да отхвърлите такъв мораториум, призивите за такъв мораториум. Това не е нужно, е, стига да можем да, да провеждаме адекватни оценки на риска, които ще определят както опасността от новите технологии, така и разходите за тях. Значи, е, ако направим всичко това, е възможно да вземаме верните решения за рисковете и ползите от технологиите. Аз призвавам парламента да помисли дали има достатъчно, дали има съответните органи, е, които адекватно да правят оценка на милионите рискове и ползи, които са свързани с тези технологии. Е, всъщност, е, вие сте 30 годишен, така пише в моят е, досие, вие сте е, от Великобритания и научен работник, докторант. Водите един проект заглавен етиката на при етичния аспект на приложението на стимулиране на мозъка. Вие сте, имате няколко публикации по тази тема, темата етичния аспект на изпитанията в геното инженерство в Guardian, BBC, глобалната Global News Network е, са публикували ваши публикации, така че много богат опит имате за възрастта си. Сега член депутати госпожа Грифин. Аз приветствам и тримата ви тук. Чудесно е, че сте тук. Джони, чудесна презентация. Ще помоля секретарията за следното. Може ли да раздадем на всички членове на ИТРЕ измененията, които предлагат тримата ни гости днес, така че всеки да може да помисли върху тях, да ги проучи, да види дали могат да бъдат възприяти. Джони, ти беше тук и на предишния дебат, когато темата беше е, индустриална политика, която трябва да се съобразява с последствията за здравето. Сега в, Обединеното кралство имаме следния проблем. Няколко обекта, където се извършва фракиране. И екологичните и здравни последствия от тези процеси все още не са достатъчно добре изследвани. Ние не знаем как, ще ни се отрази нещо, което остава в задния ни двор върху здравето, нашето и на децата ни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 е, нещо, което, Джони, вероятно ти не знаеш, е, е, ако разгледаш законодателството, което току-що сме приели, ние се опитваме да поставим с всичко, което правим, европейския гражданин в центъра на пакета за, я, за чиста енергия и е, се стараем да, е, така, да проектираме в нашите е, закони е, потребностите на хората. Значи трябва на тях да докажем, че е, трябва да докажете, на, да докажете на нас, че е, във всичко, което предлагаме, ефекти, са, е, е, за всичко, което предлагаме, е взето мнението на гражданите, е, за да можем да имаме ефективни механизми. Е, вашите идеи от е, вашия форум ще ни дадат възможност именно по-ефективно да работим в е, това отношение. И е, това е чудесно трябва да ефективно да провеждаме консултации с общността. Трябва да има механизми, които действително така вземат под внимание мнението на хората. Благодаря ви за това, че сте тук. Е, няма да мога да остана до края, но както е, сте наясно, много неща се случват в времето кралство. Аз съм за гласуване на гражданите, за ангажиране на гражданите в вземане на решенията. Благодаря, Тереза. Сега колегата Мартен има думата. Благодаря за вашите разяснения е, аз не съм научен работник, нито е, техничар, но е, ще ви поставя въпрос, който е, ясен, а именно проблема за прозрачността. ние сме един демократичен орган, взимаме решения по тези въпроси. сега видяхте какво се случи с глифозат на Монсанто, видяхте с проблемите с ЕФСА, обвиняват ЕФСА, че просто е прекопирала доклада на, на Монсанто, което е чист лобизъм. Вие сте в столицата на лобистите, както се казва. Нали, лобистите казват холестерола е, е добър или не и така нататък. Е, е, вие сте е, тези, е, които ще ни помогнете да се организираме, защото ние сме избрани и не сме специалисти по много теми. Е, ние имаме нужда да да е, погледнем нещата от различен ъгъл, който вие ще ни предоставите е, през е, не, и то е, за нас, е важно за нас не само защото сте млади, но защото е, вашето мнение много често е критично. Е, то въпросът ми е как ние, е, избраниците, е, можем да, е, така, да поставим под въпрос е, нашата, е, функционирането на нашата демократична система. Как гражданското общество може да се бори е, срещу мощта на лобистите или е, това не е неизбежно, но как може да балансира е, това. Е, благодаря ви за предварително за обясненията. Благодаря, колегата Кохличек. Благодаря, господин председател. Да, много е приятно да виждаш тук хора, които се занимават с практични неща. Аз не съм сигурен, че разбрах абсолютно всичко как, как, и как, какви са практическите последствия от това, за което говорихте тук. Но аз съм техничар, аз съм техни... специалист в областта на техниката и бих искал да зная, когато говорите за ГМО, независимо дали при животните или растенията, винаги трябва да сме много внимателни внимателни. Обществеността е, това е важно за обществеността. Никой от нас не е експерт в това отношение. И ако аз съм строил пещи, домени пещи, което няма нищо общо с е, е, ГМО. Но въпросът ми е, при някои болести става така, че в, в, в гените на някои хора се получават, е, предизвикат малформации. И това се предава във второ или трето е, поколение или се проявява след е, две-три поколения. Има ли е, някакви е, научни изследвания по какъв начин можем да е, получаваме информация? Е, дали наистина е, научните изследвания са, е, са толкова задълбочени. Понякога в живия организъм е, някакви минимални фактори играят голяма роля. Аз съм съгласен с вашия проект текст. Много интересен е вашия проект. Е, е, трябва да работим заедно с комисията. Е, вярвам, че мнозина от нашите колеги ще подкрепят това. Но много важно е резултатите много внимателно да оценим и анализираме резултатите от научните ви изследвания. Благодаря. Казах казахте съвсем основателно, че общ, общността, хората не са пасивен рецептор, но как си представяте нашето действие, нашето влияние, как да проектираме влияние? Как можем ние да, провери, да променим е, сроковете, в които се провежда един, едно клинично изпитание. Аз лично се интересувам от това, защото бях обект на а, е, изпитание на едно ново лекарство преди години. Е, все още страдам от това но понякога се налага да се отиде е, в, е, при лекар и да се каже, добре, това лекарство не е проверено достатъчно задълбочено, достатъчно добре, но аз съм готов да рискувам. Така, от е, призма, през призмата на етичните съображения, как виждате това? Гледате на това? За ГМО-то, нашите колеги от NV Agri се интерес, работят по тези въпроси. Европейския парламент се, се грижи за е, здравето на хората, но трябва да имаме, да гледаме по-широко на тези е, въпроси. Да, така, да гледаме с отворено сърце на тях, е, макар че би трябвало да защитаваме гражданите, да споделяме тяхто мнение, но не винаги е така. Понякога се налага да а, е, ние трябва да виждаме малко по-далеч от а, е, гражданите. Госпожа Гростет иска думата. Президент, мерси. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка, за да приключим, за да чуем отговорите. Е, много е хубаво, е, приятно, че е, младежа ни така обяснява тези неща, което е хубаво, но е, демагогски е, се твърди, че това, което правим е, е добре, е добре няма прозрачност, че лобирането е катастрофа, но аз съм докладчик по един текст, който е много важен. Аз също провеждах лобиране в парламента, всички лобират. Е, така че не трябва да, да изхвърлим бебето заедно с а, е, е, мръсната вода. А, но ако е, нещата са създадени по един последователен начин, ако първо се опитаме да получим е, максимално информация от е, всички аспекти и ако депутатите е, имат чувство за отговорност е, и преди да дадат подкрепа на нещо, помислят задълбочено върху това какво ще произлезе от него и търсят най-доброто решение, това всичко е окей. Okay. Това, което исках да кажа, аз много се занимавам с въпроси, свързани с здравето и законодателството в фармацевтиката. И някой не можем да работим е, по здравни въпроси без е, да имаме връзка с е, учените, с тези, които са пряко засегнати и професионалистите, разбира се, здравните работници. Е, ние гледаме тези неща от е, известна е, дистанция и внимаваме да не идеологизираме тези. Но всичко това трябва да правим, като се дистанцираме и се опитваме да не идеологизираме нещата. Сега имате думата за отговори. Благодаря ви за въпросите и за това, че така проявявате такъв интерес към тази тема. Първо за въпроса ви как е, се гледа на отделния клинично изпитание. Когато е, лицата участват в клинични е, изпитания, това е много важно. Разбира се, етичният съображение тук е информирано съгласие. Когато говорим за обществени здравни тестове и изпитания, това вече не е толкова лесно и не е възможно да бъде запитан е, всеки отделен човек дали вижда някакви рискове, дали е, смята, че ползите не оправдават е, риска. Сега, в това отношение се работи е, да се потърси баланс е, в различните национални контексти. Това се отнася е, и за асоциациите от, е, е, на пациентите, говорим за групи е, пациенти, тъй като изпитанията, за които аз говоря, водят до, са, са част от профилактичната медицина, превентивната медицина. Е, и това е, участието на хората в такива изпитания наистина поставя демократични е, проблеми. Трябва много да внимаваме как използваме тази технология. Това е нещо, с което се съгласявам с казаното в тази зала. Но разбира се, много важно е как оценяваме риска и ползите от дадена технология трябва да сме. Е, ясно е, че става дума за нови технологии, за които не знаем достатъчно много. Трябва да е, вземем всички предпазни мерки, е, съответно. Говорим за е, ситуация, в която имаме технология, например, която е, е, значително би намалила е, разпространението на тези заболявания, които се пренасят от вектори, в случая. Е, комари и маларията. Е, стотици е, умират не в Европа, но в, е, на други континенти. И заплахата от тези векторни заболявания в Европа с произведенията в климата ще се увеличава. Така че е време да говорим и за тези въпроси и, да, и то от сега. Е, времето ми изтича, обаче благодаря ви за коментарите. Аз не съм специалист по фракиране, но е, като, е, като е, ситуация тя е, е сходна с е, е, всички ситуации, при които трябва да е, имаме съгласие на, на общността, е, което трябва да почива върху информиран, е, върху достатъчна информация е, и ако се е, представи е, е, информацията след като вече има съответната намеса, е, това е противоречи на, на демократичните принципи. Благодаря, Йонатан, Джонатан, за презентацията, за предложенията е, и за отговорите на въпросите. А сега да минем на следващия оратор, госпожа Франческа Епискополо. Е, се, с, с, в този списък все по-млади стават. Възрастта пада на всеки следващ оратор. Вие сте италянка, представител на Италия, бих казал по-скоро, и имате, е, завършили сте право в е, университета в Пиза, е, в Окс, от Оксфорд също имате научна степен и сега, е, също сега работите в университета в Пиза. Е, научен е, работник е, в Школа Супериоре Сант'Анна. Занимавате се различни европейски проекти, свързани с роботика, с изкуствен интелект, стандартизация, сертифициране, защита на данните, приемане на потребителите е, от, на роботиката и изкуствения интелект. Това е много важно от е, е, гледна точка на, на, на ИТРЕ ние гласувахме доклад по тази тема преди месец и сега ние отговаряме за програмата Цифрова Европа, така че за следващите 7 години е, много важна е тази тема, защото ще, тази програма ще бъде финансирана от Европейската комисия. Това е една доста крупна програма е, Цифрова Европа, за която отговаряме. 9 е, милиарда евро, мисля, че са заделени за нея. Така че всички тези теми е, пряко ни засягат. Ако обичате, имате думата. Um, you, Благодаря, председателю. Добър ден на членовете на комисията. Казвам се Франческа Епископо. Радвам се, че съм тук. Ще говоря две идеи, които бяха развити на срещата на европейската младеж, която се занима с роботика и изкуствен интелект. На първо място създаването на Европейска агенция по роботика и изкуствен интелект регулирането на тези теми е изключително важно за Европа. Забавянето на законодателство по този въпрос може да позволи развитието на технологии, които не зачитат нашите ценности. Като научен работник в тази сфера, често попадам на случаи, в които законодателството пречи на университетите да развиват своите продукти. Това предизвикателство трябва да бъде управлявано и затова мисля, че Европа трябва да създаде Агенция по роботика и изкуствен интелект. Един орган, който да бъде финансиран отделно и той да има три основни функции. На първо място трябва да се предлага на европейски и национални органи научна и техническа експертиза, като улеснява диалога между институциите и заинтересованите страни и насърчава инициативи за популяризиране на роботиката. На второ място трябва да развива, прилага и актуализира правила за пробиране, сертификация и стандартизация на определени видове приложения. И не на последно място трябва да управлява административни инструменти, като например регистри за приложения по роботика, фондове за компенсация и обществени депозитариуми за процедури и най-добри практики за пробиране на нови продукти. Наистина, определянето на една такава агенция бе препоръчено от Европейския парламент през 2017 година, но Европейската комисия каза, че предпочита други инициативи за развитие на действията, като например дискусии и съвещателни органи. И всъщност точно това се случи. Преди няколко седмици излезе, излязоха и казания за такива елементи, свързани с групата на високо ниво. Такъв един инструмент обаче не премахва нуждата от агенция по роботика и изкуствен интелект, тъй като има и експертни познания и има и законодателни функции, които трябва да се изпълняват от нея. And cross-institutional level is the, uh, constitute има едно единствено решение, а това е точно създаването на такава агенция, за да има координирани регулаторни планове. Те ще дадат възможност на Европа да стане водеща в сферата на роботиката и изкуствения интелект. В същото време трябва да се спазват основните права, да се зачитат нашите ценности и гражданите да могат да се възползват от цифровата революция. Надявам се да защитите една такава агенция и в бъдеще. Благодаря ви. Втората ми идея, която искам да обсъдя, е свързана с развитието на механизъм за оценка на въздействието на роботиката. Роботиката изкуствения интелект засягат е, личния ни живот, нашето достоинство, автономност и безопасност. Е, до известна степен има непредвидуем ефект от тяхното използване и затова е трудно и бизнеса и научните кадри да оценят риска, до който те могат да ни доведат. От друга страна, законодателите и политиците имат недостатъчни данни, за да определят законността на тези уреди да регулират целият процес от развитието на идеята до наблюдение, след пускане на пазара, както и да оценят ефективността и ефикасността на приетото законодателство. Затова предлагам Европа, евентуално посредством тази агенция по роботика и изкуствен интелект и с помощта на експерти от различни дисциплини, да създаде един механизъм за оценка на въздействието на роботите. Това е един инструмент, който би трябвало да се използва от бизнесите, които работят с роботика и изкуствен интелект. Той може да замени съответните процедури за определени рискове, като например защитата на данните. Така може в един документ да се събере цялата информация, свързана с въздействието и техниките за смягчаване на рисковете, свързани с определени класове роботи, например дронове, роботи, които полагат грижи или автомобили без шофьор. Трябва да се анализират рисковете, които възникват около роботиката и изкуствения интелект. Това ще отговаря на съществуващите стандарти, ще създадат нови указания, когато те са нужди. Трябва да се тръгне отдолу нагоре в този регулаторен подход. Така самите законодатели ще могат да видят къде са пропуските в нормативната база и ще види какви са рисковете от различните видове роботи. Не на последно място, това ще е основата за законодателна оценка експост, като се използва преразглеждането на съществуващата правна рамка. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Uh, thank you, Francesca. Благодаря ти, Франческа. We open discussion. Зориньо е за. Колегата Зориньо е прав. Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Благодаря, председателю. Благодаря ти, Франческа, за твоите идеи. Те са много интересни. Аз съм докладчик в сянка на групата на социалистите и демократите по програмата Цифрова Европа. Много дълго обсъждахме различните аспекти, които ти подчерта. Програмата Цифрова Европа и особено главите, които са свързани с изкуствения интелект и киберсигурността, включихме необходимостта да се предвиди етична оценка – Тоест, трябва да има етичен кодекс, който да се спазва от всички проекти, които ще бъдат одобрявани, изпълнявани и така нататък. Но, както най-вероятно всички знаем, изкуственият интелект и автоматизацията – са важни, но е важно да се види дали технологиите ще са в служба на човека или ще се случи точно обратното. Когато говорим с млади хора, аз говоря много и с моите студенти, защото се занимавам с този научно-изследователски сектор, винаги искам да разбера как ще се използват алгоритмите. Те ще окажат а, своето въздействие. И всички ще се учим. Ако не се определят а, добри практики, ако нямаме валидни аргументи, ако винаги сме втори след машината, машината може да не може да бъде използвана за наши цели. От друга страна, ако искаме технологиите да бъдат използвани в служба на човека, това ще подобри нашето общество. Създаваме цифрово общество, в което в което възникват много рискови, рискове, които може да се мултиплицират. Например, неравенството, пропастите между хората и така нататък. В светлината на всичко това, това, което ти каза, е много интересно. Въпросът за създаване на агенция. В програмата Цифрова Европа създадахме 28 идеи. Искаме една сближена Европа, една Европа, която да работи добре. Тази агенция обаче не трябва да се е, намира на едно физическо място, т.е. не трябва да е център. Според мен трябва да бъде мрежа, мрежа от експерти. Що се отнася до втората идея, оценката на въздействието, смятам, че тази идея е изключително важна. Председателят Извинявайте, трябва да ви прекъсна. Трябва да ви прекъсна. Винаги много добре разпределяте времето, зная, но исках все пак да кажа нещо за оценката на въздействието. Има различни сценарии. Има един, в който се питаме какво е въздействието, ако погледнем въздействието върху обществото и върху ценностите и други. Благодаря. Трябваше дискусията да приключи сега, в този момент, а са се записали още 6 човека за изказвания по темата на Франческа. Извинявайте, но трябва да ви прекъсвам. Колегата Лопес Бермехо. Благодаря. Благодаря на ораторите, че са дошли тук тази сутрин. Отлични бяха двете изказвания до момента. Обеден съм, че и третото ще е такова. Нека да кажа какво мисля. Изразените становища са становища, които споделяме. Те почиват върху научни изследвания. Имам няколко коментара – когато говорим за роботика и изкуствен интелект, те са изключително важни. Съгласна съм, че е нужна агенция. Може да има трудности, които са изправени държавите с това, но така или че каза се, че е нужно повече сближаване. Една агенция може да допренесе точно към това. Има агенции, които вече съществуват и те допринасят към работата и постиженията. Механизъм за оценка на въздействието също е една идея, която ми харесва. Съгласна съм за опазването на данните и така нататък. Спомена се това, но е важно също да се правят оценки на въздействието за това какво ще означава всичко това, за начина по който а, фигурираме в света като работещи същества. Да, трябва да сме способни, но и отговорни. Знаем какви са т.е. не знаем какви ще са резултатите от технологичното развитие. Що се отнася до прозрачността, това е изключително важно в тази сфера. Нужно е хората да могат да вярват на тези технологии. Това може да се постигне само ако имаме необходимата прозрачност. Благодаря ви за коментарите. Господин Кохличек. Děkuji, pane předsedo. Ehm, několik drobných poznámek. За prvé. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. Едни от основните закони на роботиката повеляват, че роботът не може да оказва отрицателно въздействие или вредно въздействие върху човека. На второ място, отговорността за грешката на робота е един от проблемите, който решим. Трябва да решим. Въвеждаме все повече роботи. Някои от тях се саморегулират. Кой отговаря? Ако има грешка, ако се причини някаква щета от робот. На трето място трябва да се насърчава развитието на роботиката, да. Но, що се отнася до агенция, аз лично бих предпочел механизъм за оценка на роботите, който да се развие и да се използва в цяла Европа от националните органи, тъй като много проблеми трябва да се решат а една агенция, която някъде работи, независимо къде е, дали в Брюксел или другаде, няма да може да го направи, да реши всички тези проблеми. Благодаря. Патриция Тоя. Благодаря, председателю. Искам да се извиня. Всеки път, когато имаме такива срещи, мисля, че на около две години, аз мятам, че хората, които идват тук, са все по-зрели, все по отлични. Така че браво! Какво каза Франческа Епископо? Много ми харесват нейните теми. Каза го и председателя. Тя говори също по тях. Две теми ще засегна от многото идеи, които ти ни даде. Първата е свързана с този механизъм за оценка на риска. Това е една идея, която може да бъде сложена. Каза го и колегата Зориньо. И много се радвам, което ти, представяйки дискусията тук, че се фокусира върху етиката. Етиката не е някакъв лукс, това е нещо задължително. Това трябва да бъде европейския подход към роботиката и изкуствения интелект, в сравнение с други държави. Има много срещи, кръгли маси, е, които отиват в Сингапур и разказват, че там нещата са различни, всичко е позволено. В крайна сметка там тези култури може би не са съсредоточени толкова върху човека. Този аспект е много важен, но и философски, правен а, и може би ще бъде част от философията на новите технологии. Нужно е да се развие допълнително. Ние чисто правно и приключвам, господин председател, говорихме по тази тема. Почти записахме, че има правосубектност на робота. Парламента вече реши, че не е така, но трябва да се даде отговорността, да се постави в ръцете на онези, които го произвеждат. И накрая, аз съм малко против агенциите. Стига с тези агенции, дори в моята страна и в регионите, е, когато се срещне някакъв проблем, веднага се казва агенция. А тази агенция после назначават същите хора, които са част от публичната администрация. Не, е по-добре компетентностите трябва да се използват, да се създаде една мрежа, а не постоянно да се дават нещата на външни субекти. Мисля, че в администрацията европейската има достатъчно капацитет, който да може да се използва допълнително, без постоянно да се търсят външни субекти. Колегата Тамбурано. Благодаря мили младежи. На двама ви ще кажа нещо. Сближаване между биотехнологиите ще има повече в бъдеще и технологиите от цифров тип. Изправени сме пред един изключителен напредък на цифровизацията и в бъдеще още повече те ще могат да имитират биологичните алгоритми на човека. Затова има дебат, който тече в някои кръгове и тук в парламента, особено ако е повече в дневния ред, в каква посока да се поеме. Е, да, хубаво е да започне да се мисли философски и биополитически, защото техниката и науката водят до изключителни резултати, но в крайна сметка поликата, Политиката, философията на етиката са тези, които ще решат в каква посока да се тръгне, какви са елементите, които могат да се приложат, какво може да се прави, какво не може да се прави. Особено в европейски мащаб в Европа все още сме хуманисти и гледаме повече на етиката, слава Богу, за разлика от други сфери географски. Не може да има технологични развития без правила в Китай, в САЩ, например, също се говори за такива неща. Прави се генети... правят се генетични експерименти, дори с емотивния характер на роботите. Що го правят? Защото гонят печалбата. А гонейки печалбата, може да стигнат преди нас. Така че Въпросът е дали да се намесим в генетиката на растенията, на хората, на животните и да изкопираме арти по изкуствен път е, интелигентността или биоритмите на човека. Не казвам, че не е нужно. Техниката със сигурност ще стигне още по-напред. Проблема обаче е биополитически и етически. Така че чудесно е, че има такива млади хора, които се занимават с философия, защото в политиката трябва да мислим вече повече философски, отколкото технически. Тоест да мислим е, хуманистично. Благодаря. Госпожа Вирконен е следващата. Благодаря, председателю. И аз искам да благодаря на младите учени, които са днес тук, за да представят своите идеи. Ние сме комисия по промишленост и научно следователска дейност и затова се радваме, когато учени идват при нас. За роботиката и изкуствения интелект. Миналата година много се занимахме с тази тема и в нашата комисия, и в парламента. И не само. Едно от предизвикателствата за нас, когато говорим за цифровизация и роботизация, е, че пазарът е, в Европа е много разпокъсан. Има различно законодателство в различните държави членки. Последните години комисията излезе с различни законодателни актове, за да се преодолеят бариерите между държавите членки, да има единен цифров пазар. Взехме решение по тези инициативи също. Нужен е единен цифров пазар. Говорим за изкуствен интелект и роботика. Те ще променят обществото, пазара на труда. Това се забелязва вече. В света, да речем САЩ, Китай, инвестират от 3 до 5 пъти повече в изкуствен интелект, отколкото ние в Европа. За да бъдем конкурентоспособни, трябва да инвестираме повече в научно-изследователска дейност. Европейската комисия създаде съвещателна група на високо ниво, както каза и ти, Франческа, за координиране на действията на европейско ниво. Етиката бе част от дневния ред на тази група. В Европа имаме други ценности, различни от тези нашите конкуренти. Искаме европейска рамка на етиката и роботиката. Затова темата е важна. Подобно на Патриция, и аз мисля, че най-доброто решение, може би не да се създава нова агенция, защото постоянно се предлагат нови агенции и ако няма достатъчно ресурси и правомощия, то тогава има смисъл да има такава агенция. Но е важно да се види как може да се координират нещата. Благодаря. И аз ви благодаря, колеги, прекъсвам ви, но нямаме достатъчно време за такива големи дискусии. Много е вълнуваща темата, по която се говори. Франческа, сега е време ти да дадеш своя отговор. Благодаря. Благодаря на всички ви за това, че повдигнахте такива интересни въпроси. Много е трудно за две минути да отговоря. Ще се опитам да обобщя. Отправната точка е тази, която вие отбелязахте. Европа има нужда от европейски подход към изкуствения интелект. Видяхме това записано и в съобщението на комисията от миналата година. Този подход трябва да почива на два принципа. Първо, избор. Не да се мисли само върху това, което е технически възможно, а да видим как искаме да изглеждат технологиите, за да следвате нашите принципи и ценности и да работят в наша полза. На следващо място... Не. Ще се върна. Трябва да се включат етичните въпроси най-общо. От въздействието на роботиката и изкуствения интелект в обществото трябва да бъдат ясно оценявани. Нужно е също да има добро законодателство. Точно за това и говорих за възможността за създаване на агенция. Исках да има управление а, на принципа на взаимното сътрудничество. Трябва да има някакъв орган, който да не се занимава само с съвещателни а, дейности, т.е. да няма съвещателна функция единствено и само, за разлика от много други създадени. И накрая, идеята за агенция не означава, че това е нужно само на европейско ниво. Мисля, че би било най-ефикасно, ако това е в а, а, мрежа с национални органи и така да се създаде по-добър жалон за всички учени, които работят в тази посока и се опитват да си проправят път сред нормите и стандартите, които управляват роботиката. И накрая, нещо интересно за мен. Отговорността а, при изкуствения интелект и роботиката – според мен трябва да е ясно, че няма решения в сферата на изкуствения интелект, които могат да носят отговорност, независимо колко интелигентни са. Те са машини, те са програмирани да правят нещо. Тоест, те не са по някакъв начин нравствени агенти човекът, който е създал машината, който носи отговорността. И в този смисъл е изключително важно да има ясни етични принципи за разработването на такива приложения и да се направят правила, които да са свързани с стандартите екс-анте и кой носи отговорност експост, когато има щета и така нататък. Благодаря ви. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Благодаря. Е, отбелязахме всичко, което се чу, което се каза за агенциите. Много агенции имаме наистина в Европейския съюз, но тази агенция, която вие предлагате, според мен е, е напълно необходима. Предполагам такова е мнението и на повечето колеги. И накрая, не на последно място, разбира се, е, Следващата последна докладчица Фрауке Герау от Германия, от един малък град близо до Берлин. Работила е като доброволец след завършване на средното си образование в Роштокския институт за изследване на Балтийското море. След това е решила да стане инженер е, да, да работи в областта на биогенетиката. Доколкото разбирам, е, тя желая да съчетае техническата гледна точка, инженерната гледна точка с екологичната, поради което е и активист на неправителствената организация е, Млади приятели на природата Германия няколко години, почти от, от началното училище, като правя сметка, е еколог, активист. Благодаря ви. Ви благодаря за поканата. Европа тук я чувствам особено близо. Благодаря ви предварително за вниманието. Предлагам Европейския съюз да разработи регламент за модулното проектиране на електронни устройства, е, на битови устройства. Благодарение на, на моделната им конструкция, те ще могат да бъдат ремонтирани много лесно, вместо при повреда, например, на екран да се изхвърля цялото устройство. Most people change their smartphone every two years, even though most, if not all, parts are working properly. At the same time, I see many people with shattered е, то, знаете, всеки, всеки е го изпитал на, на гърба си, е, особено екраните на мобилните устройства, е, които са уязвими, чупят се при модулна конструкция. Всичко това много лесно може да се подмени, а останалата част от устройството да запази предварително проектирания си полезен срок. Регламента трябва да се прилага на първо място за всички е, така наречени интелигентни телефонни устройства и таблети, продавани на европейския пазар, телевизори и така нататък. Трябва да се въведат ми- минимални стандарти за подмяна на модули. Екран, батерия, фотоапарат, памет, външен корпус, в това число е, бутони, и модул всичко останало. Модулите трябва да бъдат свободна продажба в интернет. Мой личен опит сочи, че хората са готови да купуват екологосообразни вещи, ако това е възможно. И мнозина експерти са се изказали в подкрепа на тази идея – по време на учебната си работа се убедих, че е, днес технологиите следва да бъдат насочени към максимално ефективното и ефикасно оползотворяване на ограничените ресурси. За съжаление, разумни технически решения се възпрепятстват по економически причини. И следователно е нужна политическа воля, за да се преодолее това противоречие. Аз познавам две малки европейски предприятия, които вече имат проекти, могат да произвеждат модулни телефонни устройства. Въпросът е този опит да се популяризира. Тези хора да могат да стигнат до пазара, тъй като потребителят ще купи само това, което намери в магазина. Тук можем да говорим за неправилно функциониране на пазарната економика. И аз разчитам на вас, европейските политици, да промените това положение. Втората ми идея е, е да се финансират с малки капиталови средства проекти е, за екологосъобразно предприемачество. За да се е, екологизира е, нашият свят, е, трябва да се направи много. Времето ни е малко и в същото време не сме свидетели на кой знае какви промени. Вместо да се търсят огромни средства за финансиране на големи предприятия, не би ли било по-уместно да се финансират с сравнително дребни суми отделни хора, физически лица, които могат да предложат най-различни интересни идеи. Европейският институт за новаторство и технология се стреми да обедини образованието и промишлеността. Аз смятам, че е, в сферата на професионалното обучение и образование, както и на надомната работа, трябва да се направи повече за привличане на хората, на обикновените хора, с новаторски потенциал. Европейският съюз следва да окоръжи колкото се може повече хора. Идеята им да стигне до конкретно производство, изделие и пазар. Infrastructure that is usually only found in companies or research institutions. The EU could set up a program using these as a starting point in local com- communities. In this program, workshops can be subsidized to teach people how по-нататък, самия потребител следва да бъде образован. Би следвало да се дадат възможности за просвещаване на потребителите, за екологосъобразно потребление. И от тук нататък може да се хвърли мост между економическия интерес, рекламата и рекламодателството от една страна, потребителските нужди от друга и новаторските идеи от трета. Action. His foundation now employs more than 80 people because he got lucky. But not every idea това са все. Това искам да кажа, че е, идеите изобилстват, е, е, но не се прави достатъчно да се подаде ръка на новаторите. Става въпрос за 1000 евро. Е, и процесът трябва да бъде максимално прост. Разбира се, е, кандидатът трябва да представи финансов план. Нали, той може просто да иска да е, продуцира видеоматериал за мобилизиране на масово финансиране в интернет. Така че на вашето внимание, госпожи и господа депутати, излагам тези свои идеи, е, в това число за създаването на фонд за микропредприемачество. Благодаря. О, отлични предложения. Ние тук в нашата комисия за промишлеността и, и науката е, следим много подобни е, важни европейски програми. Господин Кокличек. Да, господин председател. Много ми е приятно е, да видя пред себе си една такова младо девойче на 23 години в е, е, коя организация бяхте? Да, в нея, с нея има хубави отношения и аз. Ще говоря на чешки. Макар, че щеше да е по-добре да говоря на немски заради дамата, но ми е по-лесно. Имам три е, забележки, три коментари. Първо, е, модуларния, модуларния подход, е, това е, е, е засегнат в е, е, пове, няколко директиви на Европейския съюз. Е, произведените е, артикули би трябвало да, да бъдат разглобяеми, разчленяеми, така че да могат части от тях да бъдат е, заменени. Така че е, наистина хубаво е, е че имаме, е, продават се отделни части, компоненти, което като подход е много добро и аз го подкрепям. Второто. Начинаещите предприятия. Казахте, че е много трудно, да се засилят, да се насърчават някои техни дейности. Не зная как стоят нещата в други страни, но в Чехия имаме така наречените инкубатори за млади предприемачи, където те освояват някои и ползват услуги със съответното счетоводство и така нататък за определен срок след което, след това обучение, те напускат гнездото, отлитат от гнездото и вече започват, стартират самостоятелен бизнес. Младежи, които искат да работят в областта на техниката, те би трябвало да могат още от училище да се подготвят за това. Имаме виртуални е, при, е, фирми и предприятия, в които е, ученици могат да участват. Имаме проекти по Еразъм, които също е, така работят по предприемачески е, въпроси. Може в това отношение да ви подкрепяме, наистина. Благодаря. Passione che ho visto in, una giovane ragazza dell'Unione Europea e, mm, Благодаря. Напълно съм съгласен, че е нужно електронните продукти да бъдат модулни, защото настоящите норми се съсредоточават най-вече върху възможността много лесно да, след това те от отпадъци да се превърнат в нещо полезно. Не. Аз имам американски компютър, който е много добър, но не мога нищо да смена в клавиатурата. Трябва да си купа нова клавиатура, ако нещо се развали. Така че е, евентуално можех, можеха поне да оставят батерията, да мога не да използвам, защото тя си работеше. Така или иначе, що се отнася обаче да бъдат изготвени продукти така, че да могат да бъдат използвани и части от тях да бъдат заменени, трябва да се промени начина по който се работи по-настоящен. Парламента много често има много амбициозни а, предложения, свързани с устойчивостта, но съветът гледа интереса на промишлеността и блокира голямата част от новите идеи, които са свързани с нашето бъдеще и които а, ние предлагаме тук. Що се отнася до а, финансирането в малки мащаби или маломащабното финансиране, трябва да се даде възможност а, на много хора, които имат много идеи да могат по-свободно да дишат, може да не са много, даже да са малцини, но е нужно дребни суми да се дават на училищата, за да се развиват нови начини на преподаване. Защото имаме огромно преобразоване, цифро преобразоване и в Италия, и в Европа. Няма идея за ново обучение, свързано с този цифров преход, а това ще окаже своето въздействие най-вече върху нези, които, може би, не са деца или са тинейджери, но поне в Италия, мисля, че в много европейски страни не съществува нова дидактика, нов начин Монтесори за преподаване, който да може да подготви за цифровия преход и да може малките да осъзнаят какво стои пред тях, когато слагаш данните си в социалните мрежи. Трябва също да са запознати те с роботиката и изкуствения интелект в ежедневието. Благодаря. Мадам Лопес Бремало. Следващият оратор, съвсем накратко, господин председател. Благодаря на докладчицата за изложението. Нейната идея, особено модулният подход в развойната работа, определено ще допринесе е, и, и за нашите усилия, които ние тук полагаме вече доста време, е, за преход към кръгова економика. Е, към по-голям относителен дял на вторичната преработка. Парламентът някак изпреварва останалите институции. Трябва да се знае това. Става въпрос за съвета и комисията. Съгласна съм също така, че такива проекти биха били от полза за Европа, за европейското общество, но и за света като цяло. Така че всички тези предложения и идеи е, е, биха имали всеобщ положителен ефект. И, и това трябва да бъде критерий при избора на финансируеми проекти. Благодаря. Благодаря. Няма други желаещи да се изкажат. Е, някой друг има ли? Не, не пропускам. Е, уважаема Фралке, е, позволете ми да добавя, че нашата комисия е комисия за промишлеността, изследванията, енергетиката и оттам. Цифровата стратегия, предприемачеството, малки и средни предприятия, политика за изследване на космическото пространство, Хоризонт 2020, разбира се, програма с финансиране на обща стойност 80 милиарда евро, сериозни средства, други програми, Косме за малките и средните предприятия и стартиращите, както и за една, и, и за една нова програма, Цифрова Европа, за развиване на цифрови умения. Така че напълно е възможно да се възприеме вашето предложение е, в качеството на пилотен проект. Така че Европейската комисия би следвало да, да се занимае с въпроса. Е, е, нашият секретарят на, на нашата комисия би, би могъл да съдейства. Но, според вас, най-доброто решение е, би се намерило в рамките на Европейски изследователски съвет по програмата Хоризонт 2020 и следващата програма, приемник на тази, е, Хоризонт Европа. Е, аз съм, знаете, приемници на рамковите програми за научни изследвания. Хоризонт 2020 е осмата рамкова програма, Хоризонт Европа следващ, за следващия период е ще бъде деветата. А Европейския съвет за, за наука, за научни изследвания има нарочни програми за млади изследователи, млади научни работници. Така че аз ви препоръчвам да се поинтересувате от тези финансови възможности. Изключително важно е да, да не допуснете вашите идеи да останат без завършек. Да, благодаря ви. Не само е, е, изследователите, не само научните работници обаче е, следва да бъдат генератори на идеи. Обикновените хора непрекъснато раждат една или друга идея. Още в училище. Но, знаете, училището понякога доскочава на учащите се. И трябва да се, да се заздрави връзката между реалния живот, между, между промишлеността и производството и, и училището. Е, е, по този начин е, подрастващите биха били мотивирани. Тук казвате, че модулният дизайн вече е регламентиран в европейски регламенти. Вижте, обаче аз не мога да сменя батерията на телефона си, например. Това е чисто просто технически невъзможно, така че вероятно би трябвало да упражните натиск върху производителите да се съобразят с действащо законодателство. След като ще се работи за кръгова економика. В това отношение аз е, определено бих искала. A list and that the first thing on the list that thing is, or that rubbish is... Да подчертая, че, че е нужен списък от приоритети, е, от, от е, принципи. На първо място трябва да се каже, че на всяка цена и при всяка възможност следва да се избягва отпадъкът след изтичането на полезния срок на, на, на дадено изделие. Като последната възможност е, след като всички други възможности бъдат разгледани и изчерпани, е, може да бъде депонирането на, на отпадъка по обичайните начини. Е, необходимо е да, да повторно да преработваме и потребяваме колкото се може по-голяма част от вече от ресурси. Благодаря. Е, благодаря ви. Уважаеми приятели, За нас тук в, в е, комисията а, а, е, ни се отдаде една много добра възможност. Ние да, да, да, да погледнем малко навън, да, да, да поразширим кръгозора си. И благодарение на вас е, по въпросите за етиката, всичко, което е свързано с изкуствения разум, връзката между него, роботизацията и труда и, и заетостта. Е, и, и по-нататък всички въпроси, свързани с опазването на околната среда. Е, за, за нашата парламентарна комисия всички тези въпроси са жизненно важни, наистина. Е, и аз, аз ви благодаря за това, че ни представихте младежката среща проведена миналата година. Сигурен съм, че вие ще продължите да упорствате по пътя, който сте избрали. Okay. go to the next point in our agenda. uh, the... А следваща точка. Десета. Е, представен отчет във връзка с командировка на членове на е, агенцията за ГНСС е, Прага 19-21 септември. Главната цел на, на командировката Посещението бе да се е, съберат сведения, е, свързани с космическата програма и Хоризонт Европа, е, в сегашното им състояние, е, с оглед на бъдещата законодателна дейност. Масимилиано, ако обичате. Благодаря, председателю. Ще бъда много кратък. Делегационе си е сволта. Посещението премина в дух на задълбочаване. Преди да започнат преговорите, заминахме на това посещение. Така че, точно когато в парламента се изготвиха компромисите, пътувахме. Това исках да го кажа съвсем ясно, защото посредством тази командировка успяхме да подсилим и способността си за водене на преговори в различните политически групи и след това дойде един мандат, който беше много ясен и с който аз днес влизам в тристранни срещи и трябва да кажа, че влизам в много силна позиция. Два дни работихме там. На първия ден първо ни се показа дейността на агенцията, Оперативната работа бе показана, програмите Галилей и Егнос. Дадени са конкретна информация, свързана с въздействието на сателитната навигация в промишлеността. След това се проведе разговор, дебат между нас тримата депутати – и агенцията, и директора, и неговите сътрудници по всички теми, които са тясно свързани с въздействието на решението на комисията ИТРЕ върху агенцията. След това говорихме за ролята на агенцията и нейните връзки с националните органи, Говорихме за сигурността на работното място и сигурността на, по, на ЕГНОС и Галилей като програми. След това говорихме за този борт за акредитация и работата на този борт или съвет и въздействието върху решенията, които трябва да се взимат по традиционните програми, като Галилей. След това имаше още един ден тази командировка. Там говорихме с хора, които, т.е. посред малки дружества, предприемачи, които ги ползват. Беше много интересно да се видим с хора, които се възползват от тези технологии. В края на дискусиите се съсредоточихме върху многодишната финансова рамка и синергията между космическата програма и Хоризонт Европа и Инвестирай в Европейския съюз, т.е. други програми, които оказват своето въздействие върху а, космическата стратегия. Много беше интересно, много ценни неща чухме, много оперативно, без излишества. Много фино се подходи. Аз трябва да ви кажа, че по време на преговорите сега ще имам голяма полза от това. Е, благодаря, колега, за дадените разяснения. Е, питам се дали другия колегата Женовски. А, благодаря, Да, съгласен съм 100% с това, което се каза. Мисля, че не беше е, удобен момент, подходящ момент, в който проведахме това посещение, защото е, много информация получихме, но и много е, остана извън нашето полезрение във връзка с законодателството. Аз втори път участвам в такава мисия и трябва да кажа, че за мен най-голяма изненада беше е, колко много е напреднала тази агенция междувременно. Наистина голяма стъпка напред е, в сравнение с е, началото е, първите, когато първите спътници бяха създадени, е, когато се изграждаше цялата система, когато се изграждаше агенцията. Е, напредък е огромен. Ние сме в фазата на изпълнение, прилагане на нови проекти, е, те са, е, пораждат нови проекти, вържени, е, свързани са с нови други проекти. Съгласен съм с констатацията на колегата. На колегата много е важно да се е, чуят е, и вземат предвид е, мнения от агенцията, за да се изчистят неясноти. Споразумяхме се и за това, че след като се е, явяват и възникват нови и нови задачи за агенцията е, и ако помислим за технологическия напредък, е, мисля, че е съвсем уместно да увеличим броя на персонала, работещите в агенцията, защото ГНСС е, гарантира е, една много добра защита на е, информационните системи. Сега е, в аспекта на е, киберсигурността това придобива още по-голямо значение. Това посещение беше наистина е, успешно и много полезно за подготвянето на бъдещото ни законодателство. ГНСС е агенция, която успява да изпълни своите задачи. Сега трябва да пристъпим към втората стъпка, да дадем тласък на тази дейност напред с а, някои от най-крупните проекти, които е започнал Европейския съюз. Вече първите стъпки са успешни особено от економическа гледна точка. Разбира се, следващите стъпки ще зависят и от е, следващите законодателни е, документи, но подчертата това беше една много добра е, мисия, много ползотворна и много информация добихме. Благодаря. Благодаря. Аз съм напълно съгласен с вашите констатации. Другият колега желая ли да добави нещо? ГСА е, трефили мои колегове. Е, я и подпорую от самого зачатку, а бил съм... Да, е, тази, аз подкрепям определено тези агенции от самото начало. Бях след първите, които казаха в парламента, че трябва седалището на тази агенция трябва да е в Прага. Хубаво би било сега е, да, да, е, да се предвиди повече е, да се предвиди повече персонал за тази агенция. И защото мисля, че тя работи много добре и върви във вярната посока. Благодаря. Благодаря. Колегата Салини желая ли да добави нещо? Това, което казаха колегите, и точно работим в такава посока. Това е най-деликатната част от пакета за космоса. Връзката между тази агенция, Европейската комисия на първо място и на второ място, връзката между тази агенция и ЕЗА, Европейската космическа агенция. Става дума за пакета за управлението. По това ще се говори най-много. Но след първата тристранна среща и нещата изглеждат много добре. Мисля, че и трите институции е, са от един отбор. Единственият проблем идва от мандата. Ще го кажа днес пак, когато говоря за първията тристранна среща. Техният мандат е, е много неясен. Има много така отворени вратички на тук и там. Надявам се да се приключат нещата до края на феврари, втората тристранна. И тогава вече ще видим при МФР какво ще се случи с цифрите. Е, е, Благодаря. Благодаря на <clears throat> господин Салини, е, ръководител на делегацията за това посещение. Госпожи и господа, ще подновим работата си след два часа, когато френско... Э, извинете, румънското председателство ще ни представи програмата си. Е, предвидени са две срещи с е, представители на румънското правителство. Бъдете точни, моля, в 14.30.